Chers collègues, la séance est ouverte. Скъпи колеги, е, започваме с нашето заседание. Добре е дошъл на колегата. Les seuls combats perdus sont ceux qu'on ne livre pas. И е, така, добрите, нали, нещата не винаги не се случват, но добрите, добрата новина е, че отново сте с нас по дневния ред, като се има предвид, че колегата Обрах е, е заед, е, точка 12 ще бъде гласувана след 8. Ако не възразявате, решаваме, че дневния ред с това изменение е прият. Решенията на Координаторите от 21 ноември ги имате във вашата папка. Ако нямате възражения, решаваме, че техните решения са одобрени. Две важни новини. Социалистите и демократите назначават господин Манка за останалите раздели от бюджета 2020 и НП Моника Холмайер като генерален докладчик по функция 3. Така че ако искате да се, е, да се облаг, да залагате на е, шансовете да бъдат избрани на господин Манка и, и госпожа Холмайер, а, имате добри шансове. Разбира се, ние им желаем да бъдат преизбрани. Получихме и е, протокола от 21 е, ноември. Ако не възразявате, е, приемаме, че този протокол е одобрен. И сега имаме един доста тежък дневен ред и първата точка, така, която ще отнеме може би половин час, нека да кажа с облегчение, че по време на триалога, който трябваше да разгледа новия. Е, Тоест сега трябва да разгледаме новия проект бюджет за 2019, защото триалога и помирителната процедура се провалиха. Събирахме се нееднократно. Триалога започна на четвърти. Свършихме така през нощта, не чак толкова късно, около полунощ. И там вече се споразумяхме предварително след с нашите партньори. След това текста бе подаден на Корепер на 7 декември и сега трябва да гласуваме е, позицията на съвета. Това ще го направим днес сега очакваме генералния докладчик Даниел Виоти. Отлична работа свършиха заедно с Пол Рубик и Янс Гайер и докладчиците в Сянка, с политическите съветници и с всички, които бяха ангажирани в подобрителната процедура. За много добре беше, че не постигнахме резултати, за да можем да а, е, търсиме вече решението на текста, което, а, е, до което постигна, достигнахме на 10 декември. Заповядайте, господин а, е, главен докладчик. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които присъстват. Ще започна това, което вие казахте за заключенията. Мисля, че благодарение на докладчика по всички раздели ние успяхме да стигнем до този успех. Мисля, че това е истински успех. Не знам дали той се дължи а, и на всички останали. Според мен Успеха се дължи на целия парламент. Благодаря на всички членове на нашата комисия, благодаря на всички депутати, които дадоха категоричен мандат и това се случи не веднъж. През март, през юли и когато дойде време да се гласува и бюджета в парламента. Аз мисля, това е личното ми мнение, че споразумението е наистина успешно. Европейския парламент на няколко пъти отправи искане към преговарящия екип и към докладчика по общия бюджет да действат и то категорично във връзка с неприемливата позиция на съвета, що се отнася до механизма за Турция. Съвета искаше да вземе 1 милиард от бюджета, без да поиска становището на Европейския парламент. Знаете, че ние сме със законодатели по бюджета. Значи 1 милиард се искаше да се включи в този инструмент за бежанците. Съответно, ние поискахме да има 1 милиард нови средства и 1 милиард за поети ангажименти по основните линии, които са важни за нас. Постигнахме онова, което искаме. след преговорите вече имаме увеличение на средствата до 943 милиона. И този резултат е наистина изключителен. Естествено, винаги има и обратна страна на монетата. Няма как да си затворим очите. Искам да кажа с цялата си скромност, че може би и загубихме. През октомври комисията искаше да включи в разговорите активирането на член 15, параграф 3. Това е този член, който обсъждахме толкова дълго. Та когато това се случи през октомври, ние не бяхме достатъчно силни, не бяхме достатъчно категорични да настояваме за такова включване. С други думи, за първи път да може да се използват средства, които не са оползотворени за научни цели, за научни проекти. Е, съвета ни хвана неподготвени. След това запретнахме ръкави, заехме се за работа и мисля, че в крайна сметка споразумението е такова, че ние даваме много на гражданите, вместо да се запъваме за един конкретен принцип. По време на първите помирителни разговори решихме просто да спрем защо? Защото съвета беше изключително агресивен спрямо нас. Мисля, че успяхме да постигнем а, онова, което искахме. С други думи, дори да не успяваме да защитим основните си принципи, сега имаме средства, с които да подплатим бъдещето на Европейския съюз. Няма да говоря дълго. Искам да кажа, че всички демонстрирах голямо желание за работа. Освен това, всички са разгледали всички документи, знаят какви са увеличенията, знаят какви са средствата за поети ангажименти за следващата година. Съответно, аз като докладчик по общия бюджет, мисля, че можем да гласуваме за. Съответно се обръщам с такава молба към вас. Знам, че има различни виждания, имаме различни политически позиции. Въпреки всичко смятам, че би трябвало да гласуваме за този проект на бюджет за следващата година и Като масово, да вървим с гордо вдигната глава. Мисля, че успяхме да защитим политическите приоритети на парламента и можем да гледаме гражданите в очите и да им кажем, че имаме много повече средства, отколкото от тези, които очаквахме, че ще имаме в началото на помирителната процедура. Това е моята политическа оценка, а ако желаете, мога да ви дам информация по техническите въпроси. Мисля, че всеки е прочел цифрите. Може би хората вече са се отъкчили. Толкова от мое име. Благодаря, господин главен докладчик. Вие е, чухте нашата позиция, получихме положителен резултат. Това е по причина на силата на екипа на, по преговорите. Силен, защото бяхме единни. Давам думата на Пол Рубик. <clears throat> Благодаря. Благодаря на докладчика по общия бюджет, господин Виоти. Той се оказа костелив орех, предложи много различни варианти и мисля, че в крайна сметка можем да се поздравим с успеха. Благодаря за търпението, благодаря за това, че устояхме до края, че стигнахме до този добър резултат. Мисля, че ние тримата можем да подкрепим текста. Господин Гайер, поздравление и за него. Той също даде своята дан. Не му беше лесно. Мисля, че резултата е добър. По функция 3 имаше 2,9%, които успяхме да договорим под формата на средства за поети ангажименти. Освен това, се прие предложението на парламента във връзка с европейските политически партии. Е, имаше джентълменско споразумение в съвета по този въпрос, що се отнася до органа за защита на данните. Имаше теоретично намаление на средствата, но остава дума за символични мерки. Ще има едно урязване, което парламента прие. Радвам се, че успяхме да договорим допълнителни пет поста. Ще има нови средства за ИТ, е, и за заплати половин милион, 1,2 милиона за е, капацитета за а, е, стратегическа комуникация. По други редове малко над 4 милиона ще бъдат намалени, 750 от сградния фонд. Не става дума за парламента, така че ние приехме. Като цяло сме доволни. Идеята беше да приключим разговорите за 2019 година. Предстоят избори. Знахме, че няма да е лесно. Благодаря на всички, които ни подкрепиха, на всички преговарящи. Благодаря даже на сътрудниците. Мисля, че беше много важно, че демонстрирахме единство и сила. Мисля, че успяхме да впечатлим съвета с едината си позиция, въпреки че бяхме представители на различни политически партии. Благодаря, че намерихте така правилните формулировки, за да работиме и с австрийското председателство. Сега Янс Гайер има думата. президент. Благодаря, господин председател. Много се радвам и аз, че имам възможност да отправя комплименти към онези, които вече ме заляха с комплименти. Мисля, че работихме много добре в екип. Представителите на нашата комисия се справиха отлично. Преговорният екип също. Естествено, зад гърба ни е традицията. Разговорите с съвета представляват един много интересен социален процес. Разговорите и преговорите с съвета демонстрираха, че ние успяваме да се обединим, въпреки че сме на различна политическа вълна. Мога само да се присъединя към комплиментите, отправени към преговорния екип, колегите от административния персонал, представителите на политическите групи. Що се отнася до агенциите, случи се нещо необичайно, нещо много интересно в хода на преговорите. От психологична гледна точка, нашата позиция беше много по-близка до тази на съвета, отколкото до тази на комисията – ние казахме своята позиция и тя беше възприята много по-добре от съвета в сравнение с това, което се случва обичайно. По отношение на агенциите, беше казано, че има разширяване на правомощията, съответно тези нови правомощия трябва да бъдат подплатени със средства. Комисията действаше много сдържано. Някои казваха, че не може да има разширяване, увеличаване на бюджета, въпреки че се пледира за нови средства към агенциите. Беше казано, че няма как да има увеличаване на тези средства. Съответно, нещата се превърнаха в нещо като червена линия, която защитаваме. Ние казахме, че правното основание не е достатъчно, не е на лице. За какво говоря? За това да се вземат пари от едни агенции, за да се дават на други, когато има сериозен недостиг на средства. Същото въжи и за недостига на персонал. Имаше една точка, за която аз много се борих. Намаляването на персонала с 5%, 5 по всички агенции. Фиктив. Давам думата сега на докладчиците в сянка, който е тук и който иска да се изкаже. Господин Таран, имате ли желание? Нещо да споделите, как оценявате ситуацията? Uh, Благодаря, господин председател. Искам да обясня, че прекарах уикенда в това да преценя какви са вариантите пред мен. Допитах се до Алда, до НП, е, до социалистите. Реших да не използвам ядрените оръжия, с които обикновено разполагаме медения арсенал, няма да внасям изменения. Да, защото тук става дума отново за член 15 и 3, защото щяхме да го поставим отново под е, заплаха и ви благодаря, че е, ни давате възможност да не бъдем разпокъсани отново. Е, поздравявам мъдростта ви. Следващият оратор. Харесвате ли бюджет? Няма как всички да са доволни на 100% с който е да било бюджет, но положените усилия могат да ни накарат да се зарадваме. За първи път ще имаме отделен бюджетен ред за отбраната. Можем да се поздравим. Това е важно за мен, но и за други. Всички знаем, че най-голямата заплаха за нашето съществуване е изменението в климата. Нещата са такива каквито са. Искам да благодаря на господин Виоти за положените усилия, за това, което договори толкова по този въпрос. Готови сте да работите в близките дни преди коледа по една нова помирителна процедура, така ли е? Може и да ме убедите, евентуално. Je, je salue euh, пролиферация на amendements. Поздравявам ви за многообразието на измененията, а, които подадахте. Ако обаче трябва да ги гласуваме общо, ще е, провалиме целия, цялото споразумение. Но в такъв случай благодаря за вашата позиция. Госпожа Гардия Забал. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчиците. Въпреки всички проблеми, пред които бяхме изправени, стигнахме до едно добро споразумение. Най-доброто, според мен, може би не е в историята на нашите бюджети, но за последните няколко години. Поздравявам ги. В края на краищата работата завърши успешно ще може да приключим успешно. Започнахме през 2014 и свършваме с една нова помирителна процедура и нов триалог. Нещо, което е удовлетворително. Кой друг иска да се изкаже? В такъв случай спираме до тук. Поздравявам всички, които участваха в този процес и особено екипът на Комисията по бюджети, която действително свърши е, изключителна работа. Bon, il est 20 heures. И така, 20 часа и пристъпваме към първото досие, което се отнася до изменението в устава на Европейската инвестиционна банка и то във връзка с Брексит и излизането на Обединеното кралство. Госпожа Гардия Сабал е, предлага да работим по опростена процедура с съвета. Госпожа Гардия Сабал ще ни каже какво трябва да направим по този въпрос. Благодаря, господин председател. Става дума за адаптиране на капиталът на Е и Б поради излизането на Обединеното кралство. И не знаеме и до сега какво точно ще се случи. Ще трябва да работим обаче колкото е по силите ни в тези обстоятелства. А, като имаме предвид промяната в а, капиталът на Европейската инвестиционна банка, който ще промени поради излизането на Обединеното кралство. Както съм казвала не един път в тази комисия, когато Обединеното кралство излезе от Европейската инвестиционна банка, ние ще поискаме от тях да компенсират това с нови средства, за да може да продължим да поддържаме инвестиционния капацитет на ЕИБ. Говерньорите на банката трябва да вземат това решение. за да може да компенсираме капиталите, които ще изтекат поради излизането на Обединеното кралство. Благодаря, казва председателят. И сега. След като чухме това, което колегите ни казаха за ЕИБ. Давам думата на колегите, които искат да се изкажат по този въпрос. Никой не, не иска думата? Не. Имате думата. Благодаря, господин председател. Нямам желание да бавя а, работата и няма да коментирам в подробности предложението. Защото а, когато и ако напусне Обединеното кралство, тогава ще бъдем изправени по тази въпрос. Но въпросът е за процедурата за гласуване. Не бих искал аз да подкрепя нещо, което би било одобрение на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, от Инвестиционната банка. Председателя, взимаме си бележка, взимаме за сведение вашето изказване. Преди 29 март, когато ще е датата за излизането на, Европейска, на е, Обединеното кралство, ще трябва да имаме становище по този въпрос. Днес, знаете, съдът, Европейският съд прие определение по този въпрос. Не, за... Не, е, няма да участваме. Не е, става дума за гласуване. Ако няма възражение, ще сметнем, че становище, което е, предлага госпожа Гердия Забал, е одобрено. Това е много добро предложение. Искам само да кажа, че го подкрепям. Ако Обединеното кралство не а, остане с нас, всички случаи се въздържа, <laughs> казва председателят. И така. А, смятам, че нашата комисия е съгласна и подкрепя нашия докладчик. А сега Става дума за проекто бюджета за 2019 година. И това ще стане чрез гласуване. Ще гласуваме предложените изменения по позицията на съвета, одобрена от Корепер на 7 декември. Ще напомня, че позицията на, на съвета отразява провизорното споразумение от трилога от 4 декември. Комисията по бюджети а, гласува без нито едно изменение. 98 а, изменения бяха внесени за пленарната, пленарното заседание от различните политически групи. 11 бяха внесени в секретарята на Комисията по бюджети. От Раздадена е, е таблицата и предлагам да гласуваме блок всички изменения. А, докладчика смята, че трябва да гласуваме срещу този блок. Имаме, значи, с 10 минути сме вече изпреварили графикът. Така че, а, така вече изпитвам известни съмнения. По въпроса за гласуването амблок на измененията. Ако не смятате това за неподходящо, има ли някой, който възразява? Господин председател, предлагам е, да спрем а, да наказваме онези, които са вече тук. Нека гласуваме сега. Благодаря. Предлагам за гласуване това предложение. Това се приема единодушно. В такъв случай продължаваме с гласуването от тук нататък. Гласуваме на блок за 80 за 98 изменения. Използвайте, моля, картите си, за да гласуваме електронно. А, гласувайте, моля. И сега, резултатът от това гласуване. За. С, за измененията. От тези, които са против измененията, гласуват против, разбира се. И който иска, може да се въздържи. Край на гласуването. Отхвърлят се измененията с 18 гласа против, 2 за и 3 въздържали се. Сега ще гласуваме за резолюцията. Първо изменение. Кой е за? против, въздържали се. Ще проверим. Гласуваме електронно по първо изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 30 е, гласа против, 13 гласа против, 11. Второ изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето. С устно изменение за, против, въздържали се, прието. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. За целият текст, е, изменен е, по този начин, гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Текстът е одобрен с 17 гласа за, 2 против и 5 въздържали се. А сега ще гласуваме за инструмента за гъвкавост. Няма изменения. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Одобрява се с 20 за, 2 против. Няма въздържали се. Двама въздържали се, поправя се председателят мобилизиране на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз за 2019 година. Няма изменения. Гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 23 гласа за, един въздържал се, няма против. Сега за Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Това е 24-то изменение. Първо изменение. Първо, четвърто и трето изменение, които се гласуват заедно. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Ще проверим. Гласувайте, моля. Гласувайте с картите. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Одобрява се 16 гласа на 7, един въздържал. 26-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 27-мо за, против, въздържали се, приема се. Второ и пето изменение заедно. За, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверка 300 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 17 против, 8 за. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. Поправя се председателя. 21-во изменение. Двадесет първо. Кой е за? Против? Но първи компромис беше прият. В такъв случай 21 отпада, така ли? Кой е за, кой е против, кой се въздържава. Одобрява се 20-то изменение. 20-то отпада, казва председателя, тъй като първи компромис беше прият. По първата част на 21-во, кой е за първата част на 21-во изменение? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се втори компромис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 55 за, против, въздържали се. Приема се 56 за, против. Не е ясно за 56-то какво е положението. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 16 за, 10 против, 1 въздържал се.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 60-то изменение от анекса за против въздържали се приема се. сега съображенията. 17-то за против въздържали се приема се. 18-то за против въздържали се приема се. 19-то за против въздържали се приема се. Сега по целият текст гласуваме поименно. Гласувайте, моля.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 е, гранична отбрана и крайбрежна отбрана. Отново докладчик Янс Гейер. Изменения 1, 2 и 3 могат да бъдат гласувани заедно за против въздържали се да проверим електронно. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Приложение 15 за, против. Да проверим а, с електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 11, един въздържал се. Преамбюла изменение 7 за с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 9 за, пада. И 11 пада. 8 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Сега целият текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 21 на 5 прието, един въздържал се. Поздравления за докладчиката. Сега започваме да гласуваме за общите е, разпоредби. Le Fonds européen de développement régional. Европейския фонд за регионално развитие, Социален фонд Плюс и фонда за сближаване, доклада на господин е, Зикврид Молешан, няма компромиси, има вотан блок. Там е, са подготвено, за да отговориме на изискванията да бъдем последователни, ако не възразявате да гласуваме анблок, за да може да е, са съчетани съответните текстове. Първия блок е, са от изменения 27, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 125, 126, 134, 192, 31 и 36. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, да проверим електронно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 19 против. Приема се. 46 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Приема се. 48 за, против, въздържали се. Не ми е ясно. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено 21 на 5. Е добре е да си вдигате добре ръцете. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Не видях всички да вдигат ръце. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 10. И един въздържал се. Следващия блок 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 63. За целия блок. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърлят се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, не е ясно. Електронно гласуваме 71. Скрутен е клю. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против, 13 за. Малка разлика. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Нека да проверим. 76. Край на гласуването. Приема се 16 на 12. 77 пада. 78 също. 79 също. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 пада. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против въздържали се, приема се. 86 за, против. Да проверим електронно 86. Моля, гласувайте електронно. Скатай клю. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 10. 87 за. Против. Въздържали се. Да проверим електронно. Моля, гласувайте за 87. Скрутай е клю. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 13. 8-8 за. Против. Не са гласували всички. Отново електронно гласуване по 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 14. Значи отпадам. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отпада. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. 94, моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Приема се 15 на 13. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 97 за. Против. Въздържали се. Пада 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 99 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Моля 99. Скотай клуб. Край на гласуването. Приема се 19 на 9 гласа. Сега идва е, изменения 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, падат. 107 за, против, не е ясно. Гласуваме електронно 107. Клю. Край на гласуването. Приема се 13 на 10. Следват изменения 108, 109, 110, 111, 112, 113. Гласуваме анблок за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 100. 15 за, против, въздържали се, приема се. 116. 116 е съвместимо с 114. Е отхвърлено. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против,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 Изменения 136, 137, 138, 139, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 148 за, против, въздържали се. Не видях всички да вдигат е, ръка. Нека да проверим електронно 148. Моля, гласувайте. Tout le monde a voté? Гласуваха ли всички? Като че ли не. Край на гласуването. 17 на 10 приема се. 149 за. Против. Не е ясно. Просто не се вдигат достатъчно всички ръце. Моля, гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. 19 на 9. 150 за. Против. Въздържали се. Приема се 151 за. Против. Въздържали се. Приема се 152 за. Против. Въздържали се. Приема се 153 за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 С много е отхвърлено. Дигайте добре ръце, моля, защото няма как да виждаме и тогава няма да има нужда да гласуваме електронно. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 и 7 можем да гласуваме заедно за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 въздържали се, приема се 50, 21 за, против, въздържали се, приема се 51 за, против, въздържали се, отхвърля се 174 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се 177 за, против, въздържали се, отхвърля се 37, 178 за, против, въздържали се, отхвърля се 37 пада, 179 за, против, въздържали се пада, 180 за, против, въздържали се, отхвърля се, 181 за, против, въздържали се, отхвърля се, 182 за, против, не е много ясно. Проверявам електронно 182. Scrutin est clos. Adopté très largement, mais Прието с много повече гласове, но не беше ясно. 183 за, против, въздържали се. Приема се Сто за. Той пада. 185 за, против, въздържали се. Приема се 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се. Нека да проверим 28. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се 15 на 14 гласа. Това беше 28 изменение. Vient maintenant un compromis numéro 3. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Да проверим електронно 34. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Отхвърля се 21 на 8 гласа. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме целия текст е, по именно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Е, Очевидно не. Не мога да чакам повече край на гласуването. 23 за, 3 е, против, 2 въздържали се. Поздравление за господин Мурашан. И сега гласуваме следващата. Sur le rapport Дедер Гердия Забал Рубиал. На доклада Гардия Забал Рубиал. 11 за, против, въздържали се, приема се. 88 е, за, против, въздържали се. 89 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 12 за, против, Да, извинете, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, анблок за. Против, въздържали се, приемат се. И след това следва една серия, която пада. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98. Падат. Компромиса за. Против. Да проверим електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 14 на 12. 25 и 65 могат да бъдат гласувани заедно. За, против, въздържали се. Приемат се 26 за, против. Да проверим. Електронно 26. Скрутин е клю. Eh е, ben,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 Да проверим 30. Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 11 и двама въздържали се. 29 за, против. Пардон. 99. Извинете, 99 за, против въздържали се. Отхвърля се 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 и 66 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приемат се. 34 за, против, въздържали се, приемат се. 35 за, против, въздържали се, проверяваме електронно 35-то. Моля, гласувайте. Скрутай клюв. Край на гласуването. Отхвърлят се 14 на 13. 100 за, против, въздържали се. Отхвърля се 36 за, против, въздържали се. Приема се. Сега 67, 68, 69 могат да бъдат гласувани заедно. За, против, въздържали се, проверяваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 13. 39 за, против, въздържали се. Приема се 102 за, против. Не, 102 пада. 37 за, против, въздържали се. Приема се 38 за, против, въздържали се. 38 проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 38 се приема 14 на 12. Това беше 38 изменение, сега 101 изменение за, против, въздържали се. Ще проверим електронно. Това е 101. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 12. 40 за, против, въздържали се. Приема се 41 за, против, въздържали се. Проверяваме 41. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 13. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 103-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 104-то за, против, въздържали се. Проверяваме. 104-то, гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 на 13. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Не, 106 проверяваме. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 12. 107 за, против въздържали се. Отхвърля се 45 за, против. 45 Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Против. 109 проверяваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 12. 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се. По 48 гласувайте, моля, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 11. 111 за. Против. Въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване 111. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 12. 112 за, против, въздържали се. Отхвърля се 49 за,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 59-то. За, против, въздържали се, приема се. Сега по съображенията. 81-во. За, против, въздържали се. Проверяваме. 81-во изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 12. Първо изменение за против, въздържали се. По първо изменение проверяваме с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 13. 82 за, против, въздържали се. Проверка за 82. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 12. Четвърто изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим проверка за четвърто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 12. Шесто изменение за. Против въздържали се. Проверяваме шесто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 13. 84 изменение за, против, въздържали се. Проверка за 84-то. Край на гласуването. <clears throat> Отхвърля се. 16 на 12. Седмо изменение за, против, въздържали се. Не е ясно. Мислите, че също, е, същото мнозинство имаме за всички тези. Те са всички се отхвърлят, така ли? Не, непременно. Не, трябва да гласуваме за седмо. Гласувайте за седмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 16 11. 85 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 85-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърли се 16 на 12. Осмо. за. Против. Мисля, че също се отхвърля. 86 за. Против. Отхвърля се второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 62 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. 80-то с устно изменение за, против, въздържали се. Проверяваме 80-то с устното изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 12. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега целият текст по именно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Одобрява се с 24 гласа за, 2 против и 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот Дивуар и Европейската общност. По целия текст гласуваме. Първо гласуваме за споразумението, кой е за, кой е против, кой се въздържа, одобрява се. Сега гласуваме по становището на госпожа Уатала. Гласуваме отново по именно за становището. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Одобрява се с 26 гласа за, един против и един въздържавен. Поздравление за госпожа Хуатала. Сега пак споразумение в областта на рибарството между Европейския съюз и кралство Марокко. Кой е за първо изменение? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Значи гласуваме за споразумението. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? И сега за становището. Гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Одобрено е 20, 23 гласа за, 3 против, 2 за поздравление за господин Фернандиш. Сега по трети раздел няма искания за трансфер. По другите раздели на бюджета за 2018 имаме три искания, четири искания за трансфери – какво ще кажете по този въпрос? Благодаря, господин председател. Четири трансфера. Не трябва да се гласува по нито един от тях. Само за информация, Европейския съд предлага два трансфера. Първият е на стойност 621 000 евро за закупуване на ИТ продукти за персонала. Има спестявания от възнаграждения е, отчастите се дължат на по-низката инфлация, съответно приспособяването, приравняването на заплатите е по-низко. Втория трансфер на съда е на стойност 9,7 милиона евро. Става дума за а, изграждането на, тре... на трета кула Тук също въжи това, което казах за заплатите. Има и други пера, от които са спестени е, средства, например консумативи. Следващото искане е СВД. То е на стоеност 12,5 милиона евро. Става дума за нова сграда в Вашингтон, която се купува от СВД. Тук има и средства, които са свързани и с Европейската комисия. Възможности за спестяване има такива, защото а, има по-малко необходими а, е, средства за персонал. Има хора, които ще се пенсионират и те ще бъдат заместени от хора, които не получават такива големи заплати. И накрая, относно Европейския надзорен орган по защита на данните, не са направени точни оценки на разходите за сградите. За някои сгради има нужда от повече средства, за да се обезпечат те. Има спестявания в сферите на писмения, устния превод, ИТ, оборудването. Става дума за около 200 000 евро. Повтарям, нито един от тези нито едно от тези пера, нито едно от тези искания не изисква гласуване, така че аз одобрявам. Je ne vois pas de demande de... Искат ли докладчиците в сянка да се изкажат? Има ли? Заповядайте, господин Дощантович. Sr. Presidente, é, é só para dizer que estou de acordo com a proposta que foi feita pelo Sr. Relator, embora... Господин председател, чухте какво каза докладчикът. Аз не съм 100% удовлетворен от информацията, която получих, но не съм и достатъчно възмутен, за да се противопоставя на предложението. Добре, някой друг иска ли думата? Не виждам. Ако докладчикът смята, че няма възражение, можем да решим, че е прието. И сега давам думата на Моника Холмайер. Поздравления за избирането и за генерален ем, докладчик по функция трета за бюджета 2020, което означава, че трябва да я поздравя с избирането и повторно за е, евродепутат. Същото се отнася и за господин Манк. Сега имате думата за е, въпросите за сградите. Говорихме по този въпрос. Des Bürogebäudes in Pretoria. Und zwar der Umzug ist veranlasst dadurch, dass es mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Благодаря. Става дума за преместване от една сграда към друга сградата, за която говорим, има проблем с сигурността. Не е възможно да се правят инспекции на автомобилите. Сградата не отговаря на стандартите, които имаме, що се отнася до посещенията на делегации. Необходимо е да има и саниране. Освен това, сградата не е в възможно най-добрия район. Има 21 предложения, 21 оферти. Новата сграда беше изградена през 2004 до 2005 година. Площа е 2300 квадратни метра. Това е работната площ. мисля, че имаме нужда от пространство в Южна Африка. Става дума в крайна сметка за необходими 2,9 милиона. Решението е взето без особено дълго обсъждане. Мисля, че това е най-доброто решение. Ако има въпроси, естествено, може да ги издадете и може да погледнете документите, с които аз разполагам в своя кабинет. Що се отнася до собственик и така нататък, аз предлагам да подкрепим това искане. А, за Азербайджан може ли да ни представите също проекта? Е, удивително е положението тук собственика на сградата, която наемахме. Е, става дума за една сграда на 11 етажа, в която се намира Американското посолство, както и други международни институции. Говорим за Баку. Тази сграда беше взета под найем за период от 81 години – аз не съм убедена, че става дума за дългосрочен договор. Мисля, че тук има нещо съмнително. Значи идеята беше да останем там в рамките на 81 години. Много е нисък найема, който плащаме. Отново казвам, става дума за сграда на 11 етажа. Удивително е, ние нямаме проблем с е, една такава ефтина альтернатива, защото, знаете, искаме да имаме представителство в Азербайджан в бъдеще. Ако напуснем преди да бъдат изтекли тези 81 години, ще трябва да платим за срока, който, в който няма да използваме сградата. Предлагам да приемем тези около 5 милиона, тъй като в крайна сметка в дългосрочен план ще ни излезе изгодно. Eh bien, nous allons procéder par appel euh, nominal. Има ли коментари? Sur Pretoria, d'abord, le scrutin est ouvert. Нека да гласуваме сега електронно. Le е est е Край на гласуването. 12 на 1, двама въздържали се. Второ гласуване за Азербайджан. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Одобрено 14 за, 1 против, двама въздържали се. Il n'y a pas d'autres dossiers immobiliers à traiter Non. Има ли друго свързано с, с сградите? Моника Холмайер потвърждава, че няма. Опитваме се да разберем кое е лицето, което стои зад посолството на Русия. Имаме едно име, но не знаем дали това е действителното лице. Всъщност не знаем кой отговаря за тази сграда, така че ще продължим да проучваме въпроса. Um, вероятно лицето, което се представя, не е основното действащо лице. Има хора, които стоят зад него. А, като матрешки, доколкото разбирам. Да. Става дума за компания от Кипър с ограничена отговорност, адвокати, някакви компании зад тях, официално собственика живее в Кипър, но вероятно това е фиктивният собственик, няма документи, смайващо е. Ще питаме пак. Защото излизат три дружества с различни имена. Нас ни интересуват, но тези имена са само на управителите. Нас ни интересува кои са всъщност собствениците, реалните собственици на компании. Bien, eh bien nous, nous conduirons une investigation sur ce point particulier et je soutiendrai avec... Euh, Добре, така настоятелно ще се обърнем към вашето искане, ще разследваме, защото абсурд е Европейския парламент да бъде заподозряван в някакви сделки, които поддържат този тип агресивна данъчна политика на неплащане на данъци. И мисля, че ние трябва да бъдем всяка отделна страна модел на за уважаване на нормите на прозрачност и законност. Господин Юнкер ясно го каза. Добре. Ако нямате други коментари по точка разни, приемаме че сме отметнали дневния ред. Нека да уточня, че на 13 декември, четвъртък сутринта, имаше едно предвидено общо заседание на бюджет и бюджетен контрол. И бюджет и екон на темата Invest ЕС. А нашата комисия по бюджетите ще има заседание следващата година на 23 и 24 януари. Няма да имаме други е, заседания, освен това смесено заседание. Аз лично на него четвъртък сутринта няма да присъствам. Затова ви пожелавам весела коледа. Смятам, че всички заслужихме е, добра почивка. Закривам заседанието.